Съгласно дневния ред, е, трябва да гласуваме шесте резолюции относно насилието срещу жените в Индия. Имаме съвместна резолюция, представена от е, шест е, политически групи. Господин и господин Пашка, кой е за? Против? Въздържали се? Доколкото виждам, приема се с единодушие. 6 резолюции относно положението с правата на човека в Бахрейн. Имаме съвместна резолюция от 6 политически групи от господин Пашка. По 10 параграф има устно изменение от госпожа Андри Кене. Господин председател, от името на ЕНП искам да предложа устно изменение по 10 параграф. Искаме да включим една дума пряко, така че текста да бъде както следва. Подчертава силното си неодобрение на липсата на отговор от Европейския съюз относно продължаващото положение в Бахрейн и призовава върховния представител да заклейми нарушенията на основните човешки права и основните свободи, които продължават и да насо... наложи ограничителни целеви мерки, ограничения за издаване на визи, замразяване на активи срещу тези лица, които пряко са отговорни в нарушенията на правата на човека, както е документирано в доклада на БИСИ и да преосмисли дипломатическите отношения,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 Постъпили са 6 резолюции относно положението в Централно Африканската република. Тук имаме също съвместна резолюция от 6 политически групи. Господин Пашка, няма изменения. Гласуваме цялата резолюция. По именно гласуване, моля гласувайте. Всички гласуваха ли? Добре. Моля, прекратете гласуването. 51 гласа за, 1 въздържал се. Резолюцията се приема. Протокол от днешното заседание ще бъде представено за одобрение на следващото заседание на парламента. Ако нямате възражения, приятите днес резолюции ще бъдат изпратени до адресатите. Обявявам заседанието за закрито.